обяснение за какво става дума, имало ли е достатъчно основания а, и доколко а, уязвима е компютърната система. Председателят, благодаря госпожа Интвелт, ще бъде направена проверка и ще ви бъде изправена, изпратена информация по въпроса. Thank you very much. Uh... Uh, our rapporteur. Госпожа Гиом, нашия докладчик, има думата. Имате думата, госпожа Гиом. Благодаря. Тази седмица ще осъществим първия етап в разглеждането на директивата. В среда ние ще се произнесем за презгледания вариант на комисията за предоставяне или отнемане на статут на беженец. Становището на Европейския парламент е много важно в диалога с съвета по въпроса, който според мен е ключът в пакета за обежище и съжалявам, че е, в съвета има трудности. Надявам се, че ще имаме възможност да спазим срока 2012 година за прилагане на общ регламент по бежището. В миналата седмица ВКБОН публикува доклад за четири индустриализираните страни. Там се сочи, че много че търсещите обежище са намалели с 40%. Ето защо ние се питаме какви са причините за това явление. Става ли дума за намаляване на факторите, които принуждават хората да търсят убежище или пък за затягане на контрола за иммиграцията. Докладът сочи, че се страни днес приемат по-голямата отговорност за бежанците. То, те не разполагат с възможността за това Европейския съюз трябва да играе своята справедлива роля. Процедурата за предоставяне на беженец ме води към някои основни въпроси. Дирек, сегашната директива е свързана с две неудобства. Тя осигурява недостатъчна защита на правата на търсещите убежище и третирането в държавите е различно и съществуват разлики между различните системи за предоставяне на обежище. Два примера процента за положителни решения на първа инстанция през 2009 година се различава с 65% до 1%. По, що се отнася до отрицателните е, решения, разликата, срока за предоставянето им е от 2 до 30 дни. Тези различия са несъвместими с обща система за обеща, която трябва да осигури справедлива система в целия Европейския съюз. Те противоречат ни на една от причините, за системата Дъблин 2, а именно еквивалентност на системата. Законодателната хармонизация е задължителна, за да се осигури в крайна сметка справедлива, достъпна и ефикасна процедура. Защото аз искам да отговоря на няколко, на няколко от критиците, за които тази директива се свежда само до повишаване на разходите. Процедурните правила ще доведат, разбира се, до повишаване на разходите в краткосрочен период. Но тя с тази система ще осигури повече яснота ще се види къде са празнотите, които в момента струват скъпо за държавите членки. Аз мисля, че трябва да се позовем на два индикатора. Броят на обжалванията и разходите свързани с това в един контекст, в който се използват за политически цели и е, иммиграцията, защитата на обежището е задължително. И ако нещо ни казват събитията в арабския свят, то е, че Европейския съюз трябва да осигурява справедлива защита на жертвите на преследване. Подкрепям под подхода на комисията, която се спира на процедурата фронтлоудинг. Процедурата на първия инстанция ще даде възможните органи да взимат решение да представят по-добра обосновка на а, отрицателните решения и да се избегне обжалване. Да се преодолеят неправомерни искания, като се дава възможност да, на, на неправомерно искащите да напуснат страната няколко а, въпроса, на които бих обърнала внимание. Право на безплатна юридическа помощ е задължително, за да се повиши качеството на решенията. Трябва да се отчете по-добре потребността на уязвимите. А, извиня, председателят, председателят прекъсва. Имате общо 7 минути. Искате ли да ги Само една минута още. Трети проблем. Сроковете, е, които са по-амбициозни и гарантирането на ускорена помощ, по-конкретно определене на разумни срокове и идеята за сигурни страни изискват обща система, така както препоръчва Европейския съд. В заключение, Приемането на този доклад би трябвало да бъде ясен сигнал от страна на Европейския парламент за съвета и комисията. Европейския парламент се стреми към повишаване на стандартите за защита. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо. От името на Европейската комисия, госпожа Сесилия Маустрел. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо докладчик, докладчик, гласуването по предложението за директива относно обежището е изключително важно, защото тук става дума за влизането в сила на втората фаза на системата за обежища във връзка с платите ангажименти. Искам да благодаря на докладчика Силвиди Гиом за посветената работа и за отличното сътрудничество което осъществи с нас. Показахте много добро разбиране за потребностите на търсещите обежище, както и за административните процедури. Както вие казахте, госпожо Гиям, търсещите убежище трябва да се третират по един и същи начин, независимо от това къде в Европейския съюз кандидатстват за обежище. В момента обаче има много големи разлики, нещо, което е напълно неразбираемо, когато става дума за един и същи Европейски съюз с едни и същи правни норми и едни и същи ценности. Целта е да се предотвратят злопотребите с системата с обежища, като времено се гарантира зачитането на основните права. Това може да се постигне само ако се вземат висококачествени решения от властите, занимаващи се с обежища в целия Европейски съюз. Предложението на Европейската комисия има за цел точно това и с задоволство отбелязвам, че госпожа Гиом и комисията Либе подкрепя това предложение. Много изменения към проекта доклада всъщност увеличават гаранциите за търсещите обежище, особено за непълнолетните. Има в някои случаи и ускоредни процедури. Като цяло има амбициозни предложения и е, така ще се променят някои практики в държавите членки. Разглеждам с интерес и компромисните изменения за, свободна, за безплатната съдебна защита, нещо, което може е, и правна защита, нещо, което може е, да реши е, въпроса в много държави членки. Надявам се, че вашия доклад ще насърчи доброто развитие на преговорите и в съвета и гласуването тук в Европейския парламент ще бъде важна крачка напред. Комисията ще разгледа всички предложения на парламента за изменение и очаква с нетърпение да си и добре с парламента по този въпрос. Благодаря, госпожо комисар, казва председателят. Моника Холмайер е следващият оратор. Тя ще говори в името на НП. Господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар. Първо, искам да благодаря за разнородните разговори, които водихме с докладчика, с комисарят, с докладчиците в Сянка и в някои области успяхме да постигнем много добри компромиси. Както комисарят току-що подчерта, че беше постигнат компромис, свързан с безплатна правна защита, също да бъдат обхванати и непълнолетните лица. Въпросът свързан с езика, по този въпрос също беше постигнат компромис, както и при споразуменията с трети държави. Относно административните процедури, те трябва да бъдат подобрени в качествено отношение, така че ам, кандидатите за обежище възможно най-бързо да получат помощ и закрила. Аз също подкрепям това, че трябва да има еднакви стандарти във всички държави членки. Както текста на комисията, така и някои изменения, които трябва да го променят, имат намерението да доведат до хармонизация, а не обратното. Не трябва да се злоупотребява с съответното законодателство, нито пък да се забавят процедурите. Обаче се получава обратното. Значи три пъти кандидатът има право да обжалва и ем, случаят да бъде разгледан по бързата процедура. Ако процедурата не бъде ускорена, то тогава Е, трябва да се прилагат разпоредбите, свързани с е, международното право. Да си спомним редицата случаи в е, Тунис. Темата, свързана с това, когато някой се появи в даден държава членка и то нелегално. Ораторът е прекъснат от председателя, когато един кандидат очаква отказ, то а, може да се скрие и да не поиска получаването на съответни документи по Польшата. Това е изменение, предложено от зелените. Господин Клод Морас. Господин председател, искам да се изкажа от името на своята политическа група и да заявя, че от практическа и политическа гледна точка се намираме в много трудно положение. Държавите членки говорят за завършване на пакета по бежището от 99-та година насам. Ако това е, е, а това е сериозен политически приоритет в момента, особено с е, криз, кризата в Северна Африка и това трябва да завърши с бързи и ясни практически предложения. И във връзка с казаното от е, госпожа Халмайер, е, е, мисля, че тук се предлага на предложение, което е изключително добре формулирано и внимателно и гласуването в среда ще е много важно. Ако можем да повторим мнозинството, което постигнахме в комисията, в парламентарната комисия, тогава действително можем да говорим за успех, защото ще бъдат взети предвид а, всички съображения, изказани тук в парламента. Аз съм работил като адвокат по обежище, който се занимава с кандидатури за обежище и много добре знам, че системата на фронтлоудинг е изключително важна. А тук трябва да се осигури високо качество на вземане на решение. И всъщност това, че има разлика в решенията и процедурите, води до по-големи разходи. Най-важно е още при първото кандидатстване да бъде изпълнена процедурата правилно и това всъщност ще спести средства. Именно заради това е много важно процедурите да бъдат разгледани изключително внимателно и подробно и е, да се обърне особено внимание на техните по-спорни моменти. Тук обаче не говорим толкова за разходите, говорим за хармонизирането на политиката в Европейския съюз, защото не може беженците да играят някаква лотария в търсене на обежище. Виждате е, какво се случва и с техния брой. Директивата покрива почти всички елементи на търсенето на обежище и на това дали се дава правилен отговор на една кандидатура може да е въпрос на живот или смърт за търсещия обежище. Именно заради това поздравявам всички докладчици в Сянка за това, че работиха за постигане на съгласието в парламента. Нека да подкрепим силното мнозинство, получено и в е, парламентарната комисия, и в среда при гласуването, и да изпратим един силен сигнал до съвета и комисията. Благодаря много. Госпожа Нади Хирч от името на АЛДА има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Много дискусии проведохме и накрая наистина постигнахме много добри компромиси, защото всички знаем, че не е така просто да се постигат компромиси. Искам да кажа също така, че Целта ни е до 2012 година да има една обща система за предоставяне на обежище. Тази система да се наложи. И искаме да изпратим един сигнал към съвета, че ние не сме изгубили тази цел от погледа си и ние сме готови да участваме в преговори. Това е, е се разбира от само себе си, но искаме да подчертаем, че го че искаме една обща система за предоставяне на убежище. Беше казано, че това е една лотария, когато кандидатът, кандидатът подава молба е, за предоставен статут за обежище. Не може всяка държава членка да има собствен списък, национален списък или а, списък за това коя държава е сигурна. Или една държава е сигурна, или не е. А, или трябва да се проверява всеки случай по-отделно, или да се проверява съответното лице, а, което иска обежище, може а, да пребивава а, безопасно в съответната държава. Аз съм убеден, че държавите член, членки само ще а, спечелят от тази нова система, а също така и самите бежанци, така че да се въведе една бърза процедура, да се получи съгласие и одобрение още на първа инстанция. Смятам, че това е, а, че предоставянето на бежище трябва да е право, от което да се възползват хората, а не да е милостиня, която да получават. Ние е, радвам се, че се опитахме е, да е, увеличим правата на непълнолетните лица. Благодаря и радвам се, че постигнахме един добър резултат. Мадам Елен Флотре. Госпожа Флотре, благодаря. Работата, извършена по този доклад, е изключително важна. Както каза госпожа Малмстрём, тя е краягален камък в областта на убежището. Трябва да кажем, че между държавите членки има огромна разлика. От това е, страда търсещите убежище. Има в някои страни е, положителният отговор е 1%, в други 65%. Когато в някои страни се дава 45% положителен отговор за, курс, за косовари след обжалване. Очевидно е, че Европейския съвет е, трябва да обърне внимание на доклада, изготвен от Силви Гион. Целта е да се подобри качеството на решенията на първа инстанция. Мисля, че държавите. Е, мисля, че трябва да кажем, че е, Кипър, Швеция, Люксембург, Белгия са страните, които могат да ни кажат какви са най-добрите норми в областта на защита на търсещите убежище. Благодаря. Господин Кирякос Триантафилидис. Много се радвам, господин председател, че водим този дебат с оглед на вота през сряда. Надявам се, че нашият вод ще принуди съветът да предприеме мерки за приемането на обща европейска система за обежище през 2012 година. Всички ние отчетахме, извършихме огромна работа. Предстои много работа. Е, резултатът от работата на госпожа Гийом е предвиждането на по-добри процедури в сравнение с тези, които в момента се прилагат. Те са много различни. Например, предвидени са нови норми, така щото всеки е, търсещо бежище да получи достатъчно е, средства и възможности, за да се получи решение до 6 месеца. Благодаря, господин председател. Следващият Свобода и демокрация Жерард Батън. Благодаря, господин председател. Съществуваща директива за международна защита от 2005 година беше преразгледана и а, беше назована директива за предоставяне на беженски статут. Темата е включена и в Лисабонския договор. Има нужда от нова система за определене на критериите за предоставяне на такъв статут, за да може да се определи при какви условия дадено лице може да получи обежище. Трябва да се дадат и повече права на хората, търсещи, търсещи обежище. Притока на хора от Северна Африка дава възможност на Европейския съюз да разшири своите правомощия, както и да определи прерогативите на националните суверенни държави. Европейския съюз прави точно това, което казва което казаха неговите опоненти и ето защо е необходим референдум по този въпрос. Благодаря Даниел Ван де Стоп, независим. Моята партия е яс... има ясно становище. Ние сме против тази политика. Държавите членки могат сами да взимат решение. министър-председател Ръте и министърът на външните работи смятат, че защ... международната защита не е равносилна на убежище. В момента сме изправени пред катастрофални иммигрантски потоци. Понякога трябва да се замислим има много хора, които идват да търсят своето щастие тук. Идват престъпници, които са избягали от затворите и искат убежище. Защо винаги идват при нас? Нека да се зададем този въпрос. Казват няма трябва да ги приемем. Ева, Европ... Защо да не, бъ, да не оставим Европейския, Африканския съюз и други да решават проблема? Много е важно това, че в Европейския съюз е много лесно да влезеш. Мисля, че да, предоставянето на обежище трябва да бъде по-трудно, а не по-лесно. Преминаваме към другите оратори. Госпожа Хеда. Колегата говори за хорди от варвари, които идват в Европа. Този цинизъм не може да бъде подминат така. Това. А... Да, прав се казва председателя. Ние ще го впишем в нашия протокол. Благодаря ви за вашата а, бележка. Yes, please. Благодаря, господин председателю. варвари. Аз говорех за областта на варварите. Това е историческо понятие, но нямах предвид, че те са варвари. Благодаря ви. Ще го включим в протокола, така че може да проверите а, оригиналните думи, това, което вие отговорихте след това реакцията. Госпожа Ана Хет за две минути. Jag vill först tacka rapportören Sylvie Guillaume för hennes utmärkta och mycket hårda arbete med den här rapporten. Благодаря на докладчика Силви Гиом за добре свършената работа. Става въпрос за справедливи процедури, за предоставяне на статут на обежище. Европейския съюз не може да има една функционираща система, ако нямаме минимални хармонизиращи стандарти. Трябва да се спазват всички права на кандидатите по време на процедурата за предоставяне на обежище. Аз натъжиме това, което каза комисията, че ще бъде предложен нов текст, който ще се съобрази с това, което искат държавите членки в съвета. Този, този доклад е много важен. Доклад е изготвен от Европейския парламент. Парламент иска да изтъкне едно, един много важен аспект, че хората, държащи убежище, трябва да се ползват от всички а, пълни права. Трябва да се ускорят процедурите по този начин. Кандидатите ще получат по-бързо отговора. Държавите членки ще имат по-малко разходи. Има много добри изменения, които бяха внесени към това предложение, но искам да подчертая нещо свързано с едно изменение, отнасящо се до тези, които се нуждаят най-много от закрила. Става въпрос не само за деца, но и за други членове на а, семейството. Благодаря ви. А, госпожа Сесилия Виркстром не е тук. Госпожа Tanja Fajon. Hvala lepa. Похвалила би извърсно дело поручването. Благодаря много. Искам да приветствам работата свършена от докладчика госпожа Гиан, защото в Европейския съюз ни трябват по уеднаквени процедури за даване на обежище. Общите правила са от интерес и за държавите членки, и за търсещите обежище. Правото на обежище е основно сред, евро... сред човешките права. Основната ни задача трябва да е да помогнем на всички търсещи обежище да постигнат своите основни права и е, да предоставим високи и хуманни стандарти. За съжаление обаче все по-малко държави членки си вземат предвид тези принципи. И новодошлите се приемат с все по-голямо недоверие. Това се случва и в Лампедуза. Започвам да се опасявам, че беженците сякаш не са добре дошли в Европа. Има много хора, бягащи от Северна Африка – има хора, нуждаещи се от международна закрила. Трябва за това да направим всичко възможно, за да можем да приемем повече беженци за бъдеще. Това ще направи и нашия живот по-лесен и този на беженците. Ще има по-добро разпределение на тъжеста между държавите членки и Европа няма да стане на крепост. Надявам се, че в среда докладът ще получи голямо мнозинство в подкрепа. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Господин Георгиос Папа Николао има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че Имаме нужда от ефикасен подход е, към убите за убежище. Няма спор. Ще ви дам пример с нещо, което се случи в е, Гърция пред няколко седмици. Ние разгледахме центъра, приемния център на летището. Видяхме граждани от трети страни, разговаряхме с тях и те ни казаха, че са подали молба и започнаха да говорят гръцки, на гръцки. И го питахме откъде знаете гръцки. Той каза, Ами всъщност аз работих в Гърция преди 10 години, върнах се и сега съм подал молба за обежище. Очевидно е, че имаме нужда от прозрачност на процедурите, за да може хората, да, които имат нужда от защита да я получат, но заедно с това да избегнем и злоупотребите. Госпожа Холмайер спомена също за злоупотребите. След 6 месеца тежестта за доказването на човек, който е бил върнат, се пада върху държавата членка, а не върху търсещия обежище. Това трябва да бъде прекратено. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря най-напред на госпожа Силви Гиом за чудесната работа. Необходимо е нещата да бъдат променени, за да имаме хомогенна система в Европейския съюз. Яснотата на процедурите ще ни помогне да, пристиг, да постигнем прозрачност. Необходимо е да се осигури международна защита и тя да бъде предоставена максимално бързо. Трябва също така да се погрижим за истинска хармонизация на националните норми, за да не, се, за да не продължава сегашната ситуация. Нашата цел трябва да бъде такава обща система за предоставяне на обежище. Благодаря. Следващият. Господин председателю, отделните държави членки на Европейския съюз съвсем ясно дават сигнали, свързани с а, а, статута за бежанците, с миграцията. Сигналите, които подават те са, че те са претоварени и вече изнемогват. В бъдеще трябва да се спазват следните принципи, да има единни стандарти за справедливи процедури, избор на фундаментални права, да се предотврати от друга страна и злоупотребата. Темата трябва да бъде обсъждана много интензивно и с самите граждани. Надявам се, че ще успеем в нашите стремежи. Господин Пашка. Председа, важена пани комисарка, колеги и колеги, навръх предложени сме. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, предложението за директива за осигуряване на минимални стандарти в международната закрила – е необходимо поради разликата в процедурите в държавите членки. С предложението си комисията се опитва да хармонизира инструментите и процедурите в областта на предоставянето на обежище, за да се предотврати многократното подаване на молби за предоставяне на обежище. Обаче има възражения срещу някои от процедурите. Смятам, че трябва да се вземат предвид държавите членки, трябва да се изслуша тяхната позиция. Иначе няма да можем да постигнем добри резултати. Затова ви призовавам да продължите да държите връзка с властите на държавите членки на Европейския съюз. Господин Обермайер има думата за една минута. Благодаря, господин председател, Докладчика се опасява, че в Европейския съюз има преклено малко бежанци. Понятието, свързано с, с семейството, трябва да бъде изяснен. Дали семейството е, е прибивало преди това или дали семейството е създадено преди беженеца да дойде или след а, това, трябва да има правна яснота независимо как, какво е намерението на докладчика. Във, всяка държава, във всички държави членки трябва да има еднакви стандарти. Обаче Европейския съюз състои от държави членки с различни жизнени стандарти. Относно понятието за сигурна страна на происход, как може да се квалифицират тези държави? така че трябва да се търсят начини, по които да се създаде система за категоризиране на трети държави. Международната закрила е един ефемизъм за, дум, за обежище. Защо думата обежище загуби е, своя е, положителен статут. Ами това не е случайно. Оказва се, че много често с тази система се използва от мигранти, иммигрирали по избора, не от истински беженци. Хората дошли в Европейския съюз може да са а, хора без много късмет, но това не означава, че трябва да бъдат допуснати като беженци. Само беженците принципно би трябвало да търсят обежище в страна, която е културно свързана с е, тяхната страна на происход. Е, не може Европа да приема всички беженци от целия свят. Не може да се допускат повече войни, като тази срещу Ирак и Афганистан. Трябва да се оттеглим от Риби, трябва да се отмени плана за конфликт с Иран – и да престанем да се ангажираме с конфликти и в други държави Близкия изток. Благодаря много. Давам думата на госпожа Малмстра. Благодаря, господин председател. Както казах неколкократно, отдавна водим преговори по този въпрос – и както каза господин Морайс, от 1999 година насам ние се стремим към обща политика по въпросите на убежището. Съветът има желание тя да бъде прията от 2012 година. Надявам се, че е, започва, че се очертава излизане от, е, от, от е, от безисходицата. Ясно е, че имаме нужда от справедлива, ефективна система, която да е еднаква всички държави членки. От самото начало в контактите ми с докладчиците стана ясно, че трябва да има някои изменения. Очевидно е, че блокажът е толкова силен, че има нужда от изменения, така че двамата законодатели да постигнат съгласие вашето гласуване утре и с оглед на предложението на комисията ще бъде основа за търсене на споразумение. Ние с, работим със съвета, за да видим къде са основните трудности. Ако искаме споразумение от 2012 година, всъщност е, става дума за 60-та годишна от Женевската конвенция. Ако искаме да постигна споразумение, имаме нужда от компромиси. Началото е добро, това ще бъде кръгълния камък на бъдещата система. Благодаря на всичките докладчици, докладчици в Сянка и Комисията по граждански свободи. Благодаря. Госпожа Гион има думата. Благодаря за вашите изказвания, или поне почти за всички. Госпожа Холмайер си тръгна, но се не мога да я убедя, че гражданите на трети страни имат основания да, да търсят убежище. Искам да поставя акцента не е разбирам онези, разбирам известната съпротива, само че мисля, че ще бъде полезно да инвестираме в първоинстанционна процедура, която да бъде ефикасна. Второто из, е изменение да прием, че ролята на Европейския парламент е важна. Ние сме са законодатели. Ние искаме да приемем становище, което да бъде ясно и в сряда ние ще изразим своите приоритети в областта на общата система за обежище. Благодаря. С това дебатът приключи. Гласуването ще бъде в сряда на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Лейхфред.